среща приветствам представители на Сахаров Fellowships, инициатива подета от Европейския парламент. 40 представители на тази организация днес са сред нас. Те представляват редица страни като Беларус, Демократична република Конго, Гватемала, Иран, Йордания и Казахстан. Нашите гости посещават двуседмичен интензивен курс по права на човека –